Okay, welcome to this meeting of the Committee on Legal Affairs. Добър ден, добре дошли на заседанието на Комисията по правни въпроси. Започваме с приемането на дневния ред. Бих искал да ви информирам, че по искане на АЛДЕ заседанието на координаторите ще бъде преместено от следобяда късно на 12.15 до 12.45, след първата част на заседанието днес, т.е. в края на сутрешната сесия. 16 и 17 точка ще бъдат след 13, ще бъдат разгледани, извинете, след 13. Доколкото разбирам, госпожа Хаутала има молба. да, господин председателю, смятам, че това е в компетентността на нашия докладчик по делегирани актове и актове по прилагане. Затова искам да дам думата на колегата да се изкаже, но да, и аз ще направя едно предложение за допълнение към дневния ред. Е, Месис Кауфман. Кауфман. Госпожа Кауфман. Е, Благодаря, председателю. Аз съм докладчик по делегираните актове и актовете по прилагане и затова бих искала да помоля да се включи една точка в дневния ред. Доколкото виждам, има спешна нужда да се предприема действия в тази сфера, тъй като ще се гласува една резолюция в Страсбург идната седмица, която е свързана с възражението на парламента по акт по прилагане, за емисиите от автомобили Евро 5 и Евро 6 за личните автомобили. В контекста на тази резолюция е, Европейската комисия е излязла с акт по прилагане по предишната правна рамка, която регламентираше тестовете за емисии е, миналото. Сега се поставя въпрос дали новите тестове на шофиране в реално време, при които ще се измерват тези прагове, могат да ни зададат точните стойности на това какво отклонение може да има от тези стойности. Съответната комисия, комисията МВ е, е против, тя възразява срещу този акт по прилагане, тъй като смята, че праговете са прескочени, т.е. са надвишени. Комисията НВ цитира също становище на правната служба на парламента в това си възражение. В това правно становище се казва, че това ще засегне и базовия регламент. За това смятаме, че настоящата комисия трябва да е отговорната комисия за проверка и по член 43 би могла да направи такава проверка. Трябва ясно да кажем, че не става дума за изпитвания на емисии на леки автомобили от като разглеждаме това от политическа гледна точка. Знаем, че е политически проблем, но искам да подчертая факта, че що се отнася до нашата комисия, това не трябва да е за да се намесваме по някакъв начин в този разгорещен дебат. Но нашата задача е да извършим проверка за това дали правата и правомощията на парламента са засегнати. И смятам, че трябва да защитим правомощията на парламента. В рамките на процедурата по комитет комисията действа естествено в рамките на своите правомощия. Нашата комисия би трябвало да се присъедини към становището на комисията по околна среда и ще представим и проект за писмо, което да изпратим на председателя на Комисията по околна среда. Господин Свивка има думата. Е, дякую, пани Przewodniczący. Е, Благодаря, председателю. Наистина, това е много важен въпрос, тъй като той е пряко свързан с компетентностите на Европейския парламент и тези компетентности са много важни за нас в тази комисия. В случая говорим за комисията ЕНВИ, която е трябвало да се занимае с този въпрос. Те са взели надлежните решения, излезли са с своето становище. Становището им е прието по време на редовно заседание. Както каза госпожа Кауфман току-що, ще има гласуване в сряда в пленарната зала, днес е четвъртък, т.е. имаме само 6 дни до тогава и няма никаква възможност да се срещнем преди самото гласуване в пленарната зала. Не виждам как можем да започнем да говорим по въпрос, който не е изцяло в нашите компетентности и то да го направим по такъв спешен начин, тъй като компетентностите тук са на комисията ЕНВИ и комисията ЕНВИ е взела своето решение. Защо сега ние трябва да се намесваме тук и да излизаме със становище? Трябва ли да подсилим тяхното становище или какво? Освен това, комисията ЕМВИ не се е обърнала към нас, не ни е поканила да се намесим, защото нямат нужда от нашата намеса. Нямат нужда от това комисията Юри да се произнася по този въпрос. Така че, имайки предвид всичко това, което казах, смятам следното. Първо, не сме подготвени да направим дебат по този въпрос, тъй като не сме се занимавали преди това с него. Ако беше толкова важен този въпрос от гледна точка на комисията Юри, щяхме по-рано да сме се занимавали с него. Това не може да се направи в последния момент, защото чисто и просто ще звучим абсурдно. Господин Карим. Благодаря, господин председателю. Изслушах подробно аргументите на госпожа Кауфман, както и отговорът. Е, сега, аз трябва да кажа, че съм съгласен с двамата първи оратори и основата, на която почива въпроса на госпожа Калфман, т.е. да се добави това към нашия дневен ред. Според мен, тук има два аспекта. Първият аспект е чисто процедурен. От подробностите, които видях и на базата на молбата, която е подадена, аз оставам с впечатление, че нашата комисия е, има право, чисто процедурно, да разгледа този въпрос. Казвам е, всичко това на базата на процедурата тук, защото, що се отнася до тематиката на аргументите, най-вероятно няма да съм напълно съгласен с това, което казва госпожа Кауфман или Хаутала. Така че аз лично подкрепям двете колеги. Uh, uh, give... Преди да дам думата на госпожа Хаутала, искам да ви припомня, че има гласуване след това, за да започнем едно изслушване точно в 9.30. Така че, моля ви, изказвайте се кратко тъй като има изразено несъгласие с предложението, така или иначе ще гласуваме. Госпожо Халтова, имате думата. Съвсем накратко, председателю, смятам, че не е съвсем вярно, че ние нямаме компетентности по въпроса, точно обратното. Имаме чисто процедурно право да разгледаме правомерността на този акт. Господин Мариньо Пинто. Senhor Presidente, apenas para dizer que, independente... Господин председателю, смятам, че независимо какво мисля по същество, не съм съгласен така внезапно да се включва точка в дневния ред. Групата ми първо трябва да го обсъди, трябва да се помисли, трябва да можем да разгледаме документите и наистина да погледнем като хората по същество. Сега, аз по същество си имам мнение, но рязко изведнъж да се въвежда такава точка, аз съм против. Съгласен съм с госпожа Цеска. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще подкрепя е, колегата Свивка и колегата Карим ние обсъждаме тази тема не от вчера и от днес. Смятам, че трябва да оставим да поработи водещата комисия по околна среда и да не избързваме, да не изместваме нейните правомощия в това отношение. Ако някой има съмнение или колебания относно правното основание, е, тогава ще можем естествено да е, кажем мнението си. Следващата седмица по време на пленарната сесия ще има разисквания. Е, по отношение на това досие не бива да се създава прецедент. Според мен това не е важно и затова подкрепям колегата Сивка процедурата трябва да продължи така, както вече е, е, заложена и определена от водещата комисия. Благодаря ви. Yes, Благодаря. И аз съм съгласен с коментара на госпожа Ниблер. Госпожа Регнер. Благодаря ви. Очевидно има различни мнения по този въпрос. От гледна точка на процедурата, чисто технически са моите съображения, е, мисля, че бихме могли да е, свикаме едно извънредно заседание в Страсбург и да обсъдим нещата. Естествено, че е, от чисто техническа гледна точка можем да се подготвим по това досие така че сега не бива да отлагаме повече гласуването, но бихме могли да приемем този компромисен вариант. Преди да гласуваме, господин Лебретон. Споделям мнението на господин Девивка, а именно не е уместно и навременно сега да се занимаваме с този въпрос. Е, трябва да се отнесе той към компетентната комисия и няма никаква спешна необходимост да се занимаваме с това досия сега. Трябва да се занимаем с него по-задълбочено. Our... Добре, ще гласуваме. Кой е за? sorry. 14. 14. Uh, please, please, once again, could you raise... Отново ще ви помоля да вдигнете ръка, ако е за. Не, по-добре е електронно. Uh, започитаме. One, one more card. Uh, sorry. Yes, okay. Uh, so uh, it has been adopted. Приема се 14 на 10. That was a plus or what? I was against, but it Бях против. Е, коментари извън микрофона. 14 uh, на 11. При господин Кавада е имало технически проблем. Point number two. Втора точка. Съобщение на председателя. Моля да отбележите следните решения на координаторите на тяхното заседание. Първо, господин Джамбаски ще бъде докладчик за искането за снемане на имунитета на господин Херман Винклер. Либе ще присъства на заседанието на Юри на 17 февруари, за да изслуша представянето на Европейската комисия на годишния доклад за обученията в правната сфера. Ще се потърси разрешение за изготвяне на доклад по прилагането по директивата за медиацията, доклад по прилагането на трансграничните сливания и разделяния и доклад по собствена инициатива на декларациите на комисарите за техните финансови интереси. Тире указания. След това президента Ленард от съда ще бъде поканен, всъщност това е председателя на съда, извинете, на едното заседание на нашата комисия. Комисаря ОНЕ за правата на човека ще бъде поканен на следващото ни заседание. Съвместното мероприятие на Юри Либе 5 Авко, което е планирано за 15 март тази година, ще бъде отложено най-вероятно за 19 април 2016 година. Ще се потърси разрешение, за да се проведе публично изслушване по правните и етични аспекти на роботиката по време на заседанието на нашата комисия, което ще се проведе на 20 и 21 април тази година. След това информирам комисията, че имаме следните предложения за резолюция, подадени от наши членове по правило 133. Предложение Б8 1427 наклона черта 2015 за резолюция на Европейския парламент по издаването или излизането с отделни становища в Съда на Европейските общности Мортен Месершмит. Предложение б 8366 от 2015 година за резолюция на Европейския парламент за контрол върху виртуалните валути, като например биткоин. Софи Монтел, Флориан Филипо и Доминик Билде. Това е всичко от мен. След това одобрение на протоколите. Трета точка. Ако няма възражение към протокола, то тогава протоколите от 14 декември се смятат за приети. Сега преминаваме към гласуването. Моля ви, подгответе картите си за гласуване. Uh, the first... Първо ще гласуваме по текста подобрен по време на междуинституционалните преговори за бизнес информация и ноу-хау. Доколкото разбирам, господин Коферати иска да излезе с кратко становище. Извинявайте, преди господин Коферати, госпожа Люгрипе поискала думата. Рапортер. Тя е докладчик. Благодаря ви, господин председател драги колеги, най-напред исках от дън душа да благодаря на всички докладчици в Сянка от всички политически групи, които вложиха сърце и душа в това колективно начинание. Аз не би трябвало да звуча все едно произнасям клишета. Въпрос на добър тон в тази институция е да се благодари за свършената работа, но аз го правя с много искреност. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Те наистина работиха много усърдно в дух на уважение, взаимно зачитане и разбиране към разликите, които биха могли да съществуват в работата по този доклад. Ние успяхме да стопим тези разлики благодарение на обща воля, благодарение на сплутеността на екипа на парламент момента визави съвета по време на преговорите и тристранните срещи. Така че тези преговори приключиха на основата на нашите искания, нашите приоритети, нашите стремежи. От тук и резултатът е много удовлетворителен за парламента и от гледна точка на приоритетите, определени в нашите комисии. Благодаря още веднъж на всички. Мисля, че днес подлагаме на глас. Няма да говоря дълго. Един текст, който е много уравновесен и който е образец за качество на парламентарната работа. Благодаря ви. Ферати. Господин Кофарати. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. La discussione e il lavoro fatto nel Дискусията в триалога даде възможност да се видоизмени доста разумно първоначалното предложение. Има голям напредък, който можем да отбележим, който е свързан с цялостната структура на директивата, свързана с подаването на информация, както и свободата на медиите или на печата. Бяха направени промени, свързани с работещите. Що се отнася до работещите, разбира се, искахме повече. Казахме го ясно, ясно се аргументирахме по време на триалога. Разбира се, винаги се стига накрая до някакво заключение, което взема предвид становищата на всички и се иска да се постигне баланс, като този, който току-що докладчицата припомни. Много и благодаря за вниманието, което отдели и на нашите аргументи. Смятам, че трябва да се върнем на правата на работниците в друг момент, при друг случай. И смятаме, че това е необходимо, и исках да го кажа ясно тук, ще гласуваме за, за да не пречим на напредъка на тази директива, която има много висока стойност. Е, мис Реда. Госпожа Реда. Благодаря, председателю парламентът направи подобрения по текста на Европейската комисия, що се отнася до изключенията към правилото за защита на търговската тайна. Но в тези текстове се увеличава, разширява приложното поле. Имаме скандали за Volkswagen, за LuxLeaks, синдикатите, гражданските организации, които се занимават с прозрачност, продължават да се тревожат от този доклад. Затова ние ще гласуваме против резултатите, постигнати по време на триалога. Господин Кавада. Съвсем бързичко. Благодаря, господин председател. Потвърждавам и благодаря на докладчика за нашата колективна работа. Очевидно е, че трябваше да се свърши доста работа, за да бъде консолидирана свободата на печата, включително и в другите страни, тъй като става дума за всеобщ интерес. Също така явно е, че това е първа стъпка в посока на защитата на лицата, които подават сигнали. Става дума само за първа стъпка. Е, два или три пъти вече се поставя този въпрос сериозно в нашата институция. Става дума за сериозна тема, но мисля, че сме само на етап първа стъпка, тъй като от те първа трябва да обмисляме истински техния статут, статута на тези лица, които подават сигнали. Господин Лебретон, но моля да преминем към гласуване в един момент, защото наистина времето ни е кратко. Съвсем накратко. Искам да кажа, че нашата група ще гласува за този доклад. Той е свързан с защитата на нашите предприятия. Тук се уравновесяват добре свободата на печата и защитата на даващите сигнали. Добре, ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Е, adopted. Приема се. Поздравления за докладчика. Продължаваме с присъединяването на Австрия и Малта към Хакската конвенция. Отново електронно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това ще гласуваме за рамката за събиране, управление и използване на данни в сектор рибарство. Нека отново да направим поименно електронно гласуване, режим на гласуване. Adopted. Приема се. Преминаваме към а, гласуване на мита върху вноса на някои продукти с происход от Съединените Американски щати. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Adopted. Приема се. Следва гласуване по насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Он. А сега ще гласуваме по доклада за прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС. Първо изменение, е, моля ръка да се гласува, е, за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо изменение. За. Против. Нека да направим електронна проверка на резултата. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За против, въздържали се, приема се. 11. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се,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 21 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, от, от Приема се 25 за, против. Ще ви помоля за проверка. Електронно гласуване, моля. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 в две части. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част с основнесено изменение. Ще гласуваме втора част с изменението. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Трета част. Трета част. Нали не бъркам? Кой е за? против, въздържали се, приема се. А сега ще гласуваме по подчертаните думи в третата част. Кой е за? Кой е против? Ще трябва да проверим. Отхвърля се. Четвърта част. Кой е за? Извинете. Ще трябва да гласуваме по четвърта част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 27. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис номер едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 35-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега ще гласуваме по цялото проекто становище електронно. Режим на гласуване. Приема се. Мога да поздравя себе си в този случай. and uh, we continue ще продължим с точка 10 изслушване. May I ask everybody to be silent, please? Мога ли да ви помоля за тишина в залата? Gracias. Okay, dear colleagues, may I ask you to, to be silent? И така ще ви помоля за спокойствие и тишина в залата, за да продължим с, с работата съгласно програмата. So, uh, dear colleagues, Скъпи колеги, продължаваме с изслушване относно административно-процесуалното право на Европейския съюз. Ще е, поздравя е, специално нашите уважаеми е, гости. Целта е представяне на проекто регламент за административно процесуално право на Европейския съюз. Е, той е подготвен от работната група по административно право към нашата комисия е, под председателството на госпожа е, Халтала. Добре дошли! под ръководството на госпожа Халтала и като имам предвид това, че изгубихме вече 10 на минути, позабавихме се, направо ще помоля нашият е, първи оратор, е, професор е, Силер, да вземе думата. Добре дошли, господин Благодаря, господин председател. Като един... Извинете, господин председателю. Искам още веднъж да помоля за тишина. За съжаление, тук в тази зала не разполагам с чукче, иначе вече щях да съм го използвал поне пет пъти. Заповядайте, моля да уважавате професор Силер. Благодаря, господин председател. Като един от съветниците на работната група за административно процесуално право, за мен е чест да ви представя проекта на регламент, предмет на това изслушване. Тук черно на бяло се закрепват поредица от права, задължения и правила за поведение на администрацията и на физическите и юридическите лица, засегнати от административните действия на Съюза. Тези права са както следва. Получаване на обратна разписка от администрацията, заедно с точна и полезна информация или да се получи точно уведомление за започването на производство, което засяга заявителя, да се получава подходяща информация, да се поддържа връзка от разстояние, лицата да бъдат изслушвани за приемането на индивидуални мерки, е, които могат да ги увредят, е, да има достатъчно време те да подготвят изслушването си, да се получи е, поне резюме на съдържанието на административната преписка. Проектът засяга не само правата на тези физически или юридически лица, но и техните задължения. В частност, ясно да излагат своето искане, е, името си, адрес на който да се поддържа връзка с тях, предметът на искането, е, мотивът, датата, мястото, както и органа, към който се адресира искането и изцяло да сътрудничат с компетентната администрация за установяване на фактическата обстановка на техния случай. От своя страна, администрацията има право да събира свидетелски показания, да изслушва страните, да иска документи, е, да извършва посещения и проверки, така както това е закрепено във вторичното право на Съюза. Задълженията на администрацията на Съюза извън свързаните с правата, за които вече говориха, проистичат от е, следните правила, свързаните с проверките, които преодоляват евентуални празноти в производното право на Съюза, свързаните с конфликта на интереси, с воденето на регистри, на документите и на предприятите мерки, с формата на актовете и тяхното връчване и с поправенето на грешки. Тук не правя изчерпателно изброяване, но трябва да се подчертае, че е, наборът от права, задължения и правила само в 21 е, члена е максимално ясен е, и точен. Проектът на регламент не е първият опит за кодификация на подобни правила и права. Преди 91 години Австрия е приела закон за административното производство по времето, когато Кавка обнародва е, в своя известен роман «Процесът». Е, също така, е, австрийският кодекс не е пръв. През 1889 година в октомври месец подобна кодификация е пробвана и в Испания. Преди 40 години в Германия е прият такъв закон, има и други държави членки, които са е последвали. На 1 януари тази година на свой ред Франция е, прие изцяло нов кодекс за отношенията между обществото и администрацията. Трудно е да се обясни защо Съюзът изостава от тези тенденции, като се има предвид, че е, договорът за въглища и стоман още през 1951 година е първият нормативен акт, е, който е, създава общо генерално задължение за мотивиране на актовете. Проектът на регламент е, предвижда кодификация сравнима с актовете, които изброих на нормите и принципите, които в момента са пръснати в първичното и вторичното право на Съюза или в юриспруденцията на съда. Този проект ще позволи на гражданите, на предприятията и на сдруженията, както и на служителите и агентите на Съюза да се опират върху проста и ясна нормативна уредба, когато извършват административната дейност. В случая цитирам член 298 от договора за Европейския съюз като подходящ правно основание на този регламент. Съобразно принципа на разпределение на правомощията и проистичащите от него ограничения, проектът на регламента не е адресиран към администрациите на държавите членки, а само към институциите, органите и службите на Съюза. Проектът няма да се прилага и към законодателната процедура, нито пък към съдебните производства, както и към производствата за приемане на актове по делегация, актове за прилагане и незаконодателни актове, които проистичат пряко от договорите. Проектът ни най-малко няма да замени законодателството на Съюза, така както то съществува. Неговата амбиция е да изложи общите правила максимално ясно, да преодолее празнотите на действащото европейското общностно законодателство и да допринесе за кохерентността на бъдещите административни актове на Съюза. Представяйки този регламент, парламентът не замества комисията, тъй като тя е носител на законодателната инициатива, Неговото намерение е само да я окоръжи да пристъпи към такава кодификация, която е не само желателна, но и осъществима. Благодаря, професор Сифеш. А сега ще дадем думата на професор Скорис, бивш председател на Съда на е, Европейския съюз. Ще ви помоля да бъдете кратки, професори, за да можем да направим дискусия след това. Туда Боже. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да подчертая, че изцяло споделям причините и опасенията, които са ви накарали да предложите приемането на е, Кодекс на административното производство за институциите на Съюза. Вие вървите в правилна посока, е, като се стремите в единен нормативен текст да бъдат обединени всички административни правила и принципи на основание член 41 от Хартата за основните правил, права. Е, за да бъда още по-ясен, аз се надявам, че вашата инициатива ще се увенчае максимално бързо с добър успех в интерес на европейските граждани и юридически лица. Много правилно авторите на проекта са се вдъхновявали в голяма степен от относимата практика на Съда на Европейския съюз. Първоначално този съд е бил създаден като административен съд и за това той е разработил общи принципи досежно административното производство. И въпреки, че не винаги неговите решения не винаги са посрещани радушно. Ние не сме преставали да създаваме правила за административното производство. Всъщност съдът много е допринесъл за разширяване на корпуса на нормите за административното производство. И след създаването на такива норми в правото на Съюза, ние сме ги и тълкували чрез всичките си съдебни инстанции много е, уместно е сега да се настоява за модерна кодификация. Налага се такава кодификация. По тази причина е уместно да се е, поддържа връзка с е, представителите на съда, на първоинстанционния съд и на е, съда на публичната служба, за да могат всички техни предложения също да бъдат взети предвид с оглед на проекта. Тъй като времето по време на това изслушване е много ограничено, не бих желал да се спирам на положителните страни на проекта. Извършената работа несъмнено е впечатляваща. Предлаганите норми са съвременна, уместна уредба. Е, всъщност, е, нуждите на европейските граждани са изцяло съобразени. Искам обаче да се спра на един въпрос, който ми се струва от основно значение и той засяга приложното поле на проекта на регламент. Според член 2 алинея 3 в проекта е, този регламент не се прилага към администрациите на държавите членки. Нормата е кратка и ясна. Точка от преамбюла 15 я разяснява в съответствие с член 298 от договора за Европейския съюз. Настоящият регламент не следва да се прилага към администрациите на държавите членки. Е, не мога и не желая да коментирам мотивите за този избор. Вярно е, че е, член 298 от договора за Европейския съюз се адресира към Европейската администрация. Също така и е, член 41 от, е, от Хартата за основните права се адресира към администрациите на институциите, органите и службите на Съюза. От друга страна обаче трябва да се признае, че проблемът е много сложен в един Европейски съюз, където нормите и решенията на съюза по принцип се изпълняват на национално равнище и от националните органи. Следователно, тези органи ще продължат да прилагат националното право и техните кодекси на административното производство. разбира се, е, в стремеж да се спазва и член 41 от Хартата за основните права в Съюза. Е, за това съществуват рискове. Проектът да се прилага в държавите членки тогава, когато се превърне в действащ нормативен акт, съобразно националните административно-производствени правила. Член 41 от е, хартата е, третира е, правата на гражданите визави институциите и органите на Съюза. Така се създава впечатление, че правото на добра администрация, това право гражданите го имат само в отношенията си с администрацията на Съюза. Само, че ние смятаме, че тези права на гражданите са общ принцип на е, гражданите на Съюза и е, те защитават тези граждани и на национално равнище, включително в отношенията им с е, националните администрации. Илюстрирам дилемата. Има много голям брой административни органи, които са независими и са предвидени в правото на Съюза, в смисъл, че трябва да бъдат създадени от държавите членки. В много случаи такива органи преди приемането на съответния акт на Съюза не са съществували на национално ниво. Те са създадени за да могат държавите членки да спазят европейските норми. Те са длъжни да създадат такива е, административни органи. Ако бяха задължени държавите членки е, да създават такива органи съобразно собствените си национални актове, е, изпълнението на общностните актове щеше да стане невъзможно. Затова смятам, че нормата на член 2 алинея 3 от проекта трябва да бъде преосмислена трябва да се помисли за механизми за съгласуване и хармонизация между административното производство в Европейския съюз и националните административни производства. Аз не смятам, че трябва да се а, е, въвежда общ административен кодекс за Съюза и за държавите членки, но можем да почерпим вдъхновение от член 52 алинея 1 от Хартата за основните права и да приканим държавите членки да се прилага европейското административно производство, когато се третират в него права, проистичащи от правото на Съюза на национално равнище. Това означава да не задължаваме държавите членки да приемат е, нашите административно-производствени правила в своето национално законодателство, но не трябва да оставаме и пасивни пред риска от разногласие в прилагането на тези норми на национално равнище. Би трябвало в административното производство да се взема предвид този регламент, дори когато това производство се провежда на национално равнище, иначе работата ни ще е недовършена. Освен това, по този начин ще се стимулира еднообразното прилагане на бъдещия регламент и е, недопускането на негови разнобойни тълкувания. За да спазя отреденото ми време, искам да изтъкна един друг въпрос, а именно съотношението между административното производство и съдебното производство. Съгласно член 20 от проекта, административният контрол превентивен характер на административните актове, адресирани към физическите лица, винаги е възможен. Без да навлизам в подробности и без да успорвам, че превентивният административен контрол по инициатива на гражданите е напредък, трябва да се има предвид, че срокът да се иска обесилване е закрепен в първичното право, т.е. член 263 от договора за Съюза. Този срок е сравнително кратък – два месеца. Т.е. превентивният административен контрол е проблемен е, и натоварва доста гражданина, ако той не иска да изпусне срока как един административен контрол, в, уреден във вторичното право, ще бъде ефиказен, ако съдебният контрол остава е, ограничен в сроковете по член 263 за съдебното производство. Поставям този въпрос е, без да му давам отговор, смятайки, че той заслужава просто внимание. Благодаря ви, е, професор Скорис. Давам думата сега на господин Диамандурус, бившият европейски омбудсман. Благодаря, господин председател. Аз вече не работя в службата на Европейския омбудсман, така че да, бивш е правилното, правилният израз. Благодаря ви за това, че сте ме поканили и се радвам, че мога да бъда сред вас и да споделя с вас мнението си по тази много важна инициатива. Господин председател, очевидно резултатът от работата на работната група е така да се каже, един етап от една дългогодишна работа. Е, много се радвам, че е, можех е, да съпровождам работата по подготовката на този проект през годините, в които бях европейски омбудсман. Смятам, че това действително е една много важна стъпка напред във връзка с а, сближаването между а, а, европейската администрация и гражданите. А, гражданите е, би трябвало да са в фокуса е, на работата на европейската е, администрация и това означава всичко, което се издава като актове и което се прави да бъде изразено на един достъпен език. Проектът за регламент следва логиката на предишните инициативи Имам предвид е, кодекса за добра администрация, предложена от Европейския омбудсман и прията от парламента преди близо 15 години, както и хартата за основните права. Според мен става дума за инициатива, която ще насърчи е, доброто администриране като общ принцип, но също и справедливостта, честността тъй като член 41 определя изключително важен принцип за Европейския съюз. Фундаменталните, основните принципи за комуникация и за общуване в рамките на Европейския съюз са заложени именно в този член на картата. Междувременно вече е, е, назря момента за създаването на правно обвързващи правила за работата на Европейската администрация, като имаме предвид колко нараства броя на институциите, службите, агенциите. През 2003, когато бях омбудсман, имаше 4 или 5 агенции. А сега те са вече 44, над 44. Необходимо е при всички положения е, е, по-висока степен на координиране. Е, нееднократно съм го предлагал и уеднаквяване на правилата за взимане на решения. Административната култура, административното право вече става трудно разбираемо на европейско равнище. Нерядко съм се сблъсквал с редица нарушения, именно в работата на администрацията и винаги съм пледирал за ясно определени правила за добро администриране. Съжалявам, че в известна степен законодателството изостана. И е необходима една единна референтна точка, както се казва. Необходимо е да се създадат насоки за работата на администрацията, как точно трябва да се процедира, когато става дума за жалби, оплаквани от страна на гражданите. И според мен, още нещо, което е важно и целесообразно, проекторегламентът представлява една по-нататъчна стъпка в задълбочаването на обмена на добри административни практики, в налагането на тази добра административна практика и то в, на предварителен етап, преди е, въпросът да е стигнал до съда. Защото е, съдът би трябвало да бъде последната инстанция, е, е, където гражданите е, да, се, е, да защитават своите права, а в никакъв случай не е първата инстанция. Това е предполага естествено определена вътрешна структура в рамките на европейските институции и служби и агенции. Така че е, е, на тази основа проблемите да се решават е, на един по-ранен етап и гражданите да не трябва да сезират непременно съда за решаване на техните проблеми. Проекторегламентът се ръководи именно от тази идея, как да се допринесе е, за е, налагане на една административна култура, е, която да дава възможност за решаване на проблемите на по-ранен етап, преди да се стигне до съдебно производство. Ще дам пример. Европейската инвестиционна банка е, работи е, от е, да, немалко години е, в тясно сътрудничество с Европейския омбудсман. И е, е, те създадоха една система, един механизъм, който е, им дава възможност да решават е, проблемите е, в рамките на е, финансовата институция. Като целите са от една страна самата институция, самата служба или банката в случая да може да идентифицира проблемите и да бъде в състояние да реагира бързо, да допринесе от своя страна за решаване на проблема. Ето това е пример за добра администрация. И на трето място проекторегламента е, предлага именно създаването на една такава е, система или структура, е, която е на един по-ранен етап, преди стигането до съда. Хартата посочва необходимостта от коректност, от справедливост, когато се регламентират въпроси, свързани с добрата администрация. И именно по този начин се налага и концепцията за справедливостта, за така както Джон Роуз е, е описал е, проблема в свое изследване. Правосъдието като е, справедливост, като честност. Отново се връщам на формулировката в член 41 от хартата – Именно тази формулировка всъщност ни води към необходимостта от справедливост в този смисъл, когато говорим за администрация. Изрично се поставя акцентът върху справедливостта, върху честното отношение. И това е всъщност един проблем, с който парламента е, е, многократно се е занимавал, защото именно справедливостта е в основата на е, доброто административно поведение на добрата политика в Европейския съюз и най-вече отношението към гражданите, което би могло да промени и тяхното отношение към институциите. В крайна сметка справедливостта и честността са в основата на демокрацията. И така, господин председател, изключително важно е всичко това, което е направила работната група, защото по един симетричен начин се търси равновесие. Бившият председател на съда на ЕСА също го каза по друг начин. От една страна равнището национална държава, от друга страна равнище Европейски съюз и европейското законодателство чрез този проект регламент в крайна сметка се доближава до това, което е направено в редица държави членки и двете не се изключват взаимно, напротив, те се допълват и аз съм сигурен, че това е абсолютно потребно и необходимо в настоящия момент. Необходим е единен фокус, единна референтна точка, така че да могат да се решат проблемите на гражданите и на институциите в смисъла на добрата администрация. Благодаря, господин Диамандурус. Давам думата на господин Ян Харден, професор към университета в Шефилд. Имате думата. Thank you, Chairman. I would like to begin by благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя госпожа Хаутала и всички работили с нея за изготвянето на този проект. Идеята за такъв регламент има дълга история. Господин Диамадурус вече спомена за това. Тази предистория е, започва от последните години на миналото столетие, когато първият европейски омбудсман Якоб Седерман направи две предложения. Първото беше за юридически задължителен кодекс на добро административно поведение за институциите и органите на Съюза. Второто беше в хартата на основните права в Съюза да се включи индивидуално право на добра администрация, субективно право на добра администрация. И двете предложения се увенчаха с успех, поне частично. Хартата на основните права на 7 декември 2000 година прогласи правото на гражданите на добра администрация в своя член 41. Няколко години по-късно, през 2009 година, влизането в сила на Лисабонския договор придаде юридически задължителна сила на субективните права, признати с хартата, включително правото на добра администрация. Що се отнася до кодекса на добро административно поведение, вашият парламент одобри модифициран вариант на проекта на омбудсмана на 6 септември 2001 година. Също така, вашият парламент призова комисията да внесе проект на регламент за такъв кодекс – от тогава парламентът неведнъж е повтарял този си призив. Проектът на регламент, представен от докладчика пред тази комисия обаче, е много повече от по нататъшен призив към комисията да предприеме действие. Това е зрял продукт на внимателен и задълбочен размисъл с участието както на практикуващи специалисти, така и на учени. Освен това, той отразява юридическата, административната и политическата действителност във второто десетилетие на 21 век. Материалноправните норми на предложения регламент са посветени на административното производство за приемане на административни актове, засягащи правното положение на физически и юридически лица. Приложното поле на тези разпоредби е много внимателно определено, така че да се изключи дейността и производството които остават спорни на ниво Европейски съюз. Що се отнася до субективните права, проектът на регламент допълва материално-правното съдържание на Кодекса на добро поведение на администрацията, като например се включва задължение и изискване за дължима грижа. Това, че се акцентира върху производството, означава, че преди всичко се визира откритостта, ефективността и независимостта на администрацията. Въпроси, които не са уредени в предложения от омбудсмана кодекс. Тук се включват задължението за сътрудничество, проверките, използването на свидетели и вещи лица и изправенето, респективно отмяната на административни актове. Друга разлика между съществуващия кодекс е, че регламентът ще бъде юридически задължителен, както и омбудсманът и парламентът първоначално искаха. Защо е важно това? Причините са много, но тъй като времето е кратко, ще се спра само на две. Първо, регламентът няма да замени различните отраслови правни норми, които уреждат различните административни производства в Съюза. Той обаче ще помогне да се тласне в правилна посока тълкуването на различните отраслови разпоредби. Това е нещо, което един кодекс с незадължителна сила не може да постигне. С други думи, проектът постига необходимия баланс между гъвкавост на ниво детайли и единство на ниво юридически принцип. Той избягва еднообразния подход към всички ситуации, тъй като е необходимо да се отчита разнообразието на политическите области, в които действа Съюзът. Същевременно този проект гарантира единна принципна рамка. Втората причина, поради която според мен Съюза трябва да придаде юридически задължителна сила на този проект на регламент е, че така ще се помогне бързо и без съдебни производства да се решават спорове. Нека поясня. Когато възникне спор за действията на администрацията, както каза и професор Диамандуро, съдилищата трябва да бъдат последна, а не първа инстанция. Административното обжалване следва да се развива много по-бързо и ефективно при повечето спорове, а не да се стига до съд. Приемането на регламента ще създаде за пръв път ясно разбираеми принципи на доброто административно производство и ще съставлява авторитетен източник за тълкуването на отрасловите административно-производствени норми. Вероятно няма да се стигне в бъдеще до големи разлики в сравнение с сегашната практика, когато се опре до съда на Европейския съюз. Съдилищ, съдът, неговите съдии и адвокатите, които редовно се явяват по производства пред този съд имат необходимите юридически умения, за да извлекат и синтезират основните принципи на добрата административна практика и производство от съдебната практика. Там, където регламентът ще доведе до реална разлика, е уреждането на административни спорове на по-низки равнища. Спорове с институции и органи на Съюза, представителства и делегации и особено растящия брой допълнителни помагателни органи и агенции на Съюза. Има една тенденция институциите да създават собствени механизми за отговор на жалби от лицата, които твърдят, че са засегнати от тяхната дейност. Всъщност, миналия месец, на 2 декември 2015 година, вашият парламент прие резолюция Фронтекс да създаде такъв механизъм. Както показва опитът на Европейската инвестиционна банка, подобни механизми могат да допринесат за бързото и ефективно решаване на много спорове. Това облагодетелства не само жалбоподателите, но и съответната агенция или орган на Съюза. Би било много полезно за подобни механизми да съществува набор от фундаментални принципи на доброто административно производство, който да е закрепен в юридически задължителен текст – Представете си, например, едно лице, което се опитва да убеди административен служител да поправи грешка в административен акт. Как ще постигне успех по-сигурно това лице? Ако започне надълго и на широко да обяснява каква е практиката на съдилищата на Съюза, или ако просто цитира съответните норми на регламента. Мисля, че ако се цитират съответните норми на един кратък и ясен регламент, това ще е много по-полезно. Надявам се, че комисията и съветът ще приветстват и ще предприемат действия в следствие на инициативата на парламента да изготви този проект на регламент. Те имат всички основания да действат проактивно сега. От гледна точка на комисията, би било грешка този проект на регламент да се възприема като альтернатива или като е, конкурент на програмата за по-добро регулиране. Обратно, той трябва да се превърне в неразделна част от тази програма, тъй като ще упрости, кодифицира и направи по-достъпни основните принципи на административното производство на ниво Европейски съюз. По същия начин проектът би трябвало да бъде прегърнат и от държавите членки от съвета. Повечето държави членки имат закони за националните административни производства и гарантират правата на субектите в тези производства. Регламентът няма да промени съотношението между тези национални административни законодателства и правото на Съюза. Обратно, той ще се прилага само на ниво Европейски съюз, а не към администрациите на държавите членки. Както е, каза професор Скорис и аз се отклонявам от писания си текст, има потенциални проблеми с съотношението между правото на Съюза и националните законодателства, когато в едно производство имат отношение и институции на Съюза и национални администрации. Но е, според мен е важно да се подчерта и се надявам колегите да се съгласят, че регламентът няма да влуши положението на хората. Тези проблеми така или иначе съществуват днес. Регламентът няма да ги реши, но няма и да ги задълбочи. Затова, според мен, е важно да не се стремим към най-доброто, защото можем да се окажем врагове на доброто. Проблемите няма да отпаднат, но няма и да бъдат задълбочени, а приемането на регламента ще съставлява огромен напредък в е, тази област която наричаме административни производства пред институциите, съюзите и агенциите, е, службите и агенциите на Съюза. Регламентът следователно ще преодолее една празнота, която съществува в отношенията между гражданите и предприятията на Съюза и администрацията на Съюза. Те в тези производства от сега нататък е, ще се ползват от гаранции аналогични на съществуващите в повечето държави членки. В заключение смятам, че приемането на такъв регламент ще гарантира открита, ефективна и независима администрация на Съюза и ще помогне за гарантиране на индивидуалното право на добра администрация. По този начин той ще повиши и легитимността на Европейския съюз в очите на неговите граждани. Благодаря ви. Благодаря за вашия принос, господин професор. Сега. Разполагаме с 12 до 15 минути ако желаете, да е, коментираме изказванията, които чухме до тук. Господин Радев иска дума. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, бих искал да поздравя докладчика госпожа Халтала и другите колеги от работната група, работили по текста на предложението за регламент – Вярвам, че кодификацията на административно-процесуалните правила за институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз гарантира в по-висока степен правото на добро администриране посредством отворена, ефективна и независима администрация. Приемането на общ за европейската администрация набор от процесуални правила от една страна ще запълни пропуските в правната система на Съюза, и ще повиши правната сигурност, а от друга ще спомогне за утвърждаване доверието в работата на европейската администрация относно законосообразността и ефективността на предприятите от нея действия. Застъпването на основните принципи за справедливост, законосообразност и правна сигурност при осъществяване на административните процедури, както и включването на принципите за пропорционалност и откритост – ще гарантират безпристрастността и независимостта на администрацията при осъществяване на нейната дейност. Считам, че най-голямото предизвикателство за европейската администрация при осъществяване на дейността й е постигането на справедлив баланс между интересите на частните лица и обществения интерес. Вярвам, че настоящото предложение за кодификация на административните процедури ще създаде чувство за сигурност както за гражданите, така и за длъжностите лица на Съюза, за които регламентът предлага подкрепа в процеса на изпълнение на служебните им задължения. Считам, че с този регламент ще успеем да намерим баланса в правната защита на страните и гарантираме равенството на страните при упражняване на процесуалните им права но бих искал да чуя и мнението на нашите гости, по-специално на господин Скорис от този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Хрисогонос. Благодаря. Господин Хрисогонос. Thank you, Chairman. Uh, it is obvious that... Uh... Да, благодаря председателю. Административно-процесуалното право на Европейския съюз би засилило прозрачността в работата на Съюза и неговите агенции. Този парламент отдавна полага усилия и последната стъпка е работата на нашата работна група. Поздравявам госпожа Халтала. Въпросът трябва да е към комисията, която не излиза с предложение за пореден път. Така че, днес след обяд, трябва да говорим повече с господин Тимърманс. Мистер Лебретон. Господин Лебретон. Мерси, месье президент. Благодаря, председателю. Този проект за кодифициране на административно-процесуалното право е чудесен. Съдържанието на доклада е много подробно, много богато. Искам да благодаря на колегата, че представи документа. Европейските институции обикновено се разглеждат като студени институции. Е, чухме от господин Диамандурус, че някои периферни региони дори не са запознати с съществуващи правила и регламенти. Тази кодификация е необходима, за да може да има хармонизация на тези права и това законодателство. Трябва обаче да се внимава. Слушах господин Скорис внимателно и той ни каза, че Европейският съд често се изкушава да прилага вътрешни правила, които са създадени за други цели. Разглеждайки този проект за кодифициран текст, що се отнася до европейското законодателство, аз разбирам какво иска да каже, но това, което ме притеснява, че тези нови норми или правила биха могли да бъдат прияти като национални такива. Аз лично смятам, че националният суверенитет не трябва да бъде накърняван по никакъв начин. Благодаря. Yes. Uh, so, uh, we heard a question to professor... Имаше въпрос към професор Скурис. Искате ли да отговорите? Merci, monsieur le Bon, uh, je... Благодаря, председателю. Първо искам да поясня, не исках да кажа, че съдът на европейските общности иска да налага правила или норми от административно-процесуален характер на национално ниво, т.е. на националните администрации. Не исках това да кажа. В крайна сметка не е съдът, който органът, който може да прави това. Ако ще се въвежда модерен кодекс, който е цялостен и който покрива цялата административна практика, то тогава има други въпроси, които не са разрешени, т.е. има празнини и може да се избере да се направи нещо по въпроса или нищо да не се прави. И винаги има национални органи, които биха могли да прилагат и всъщност те прилагат европейското законодателство, но при такива ситуации ще възникнат проблеми с начина по който се прилага законодателството, когато има такива празнини. Сега, това не е технически проблем. Ако има общи правила, няма да има проблема. Ако няма общи правила обаче, тогава как ще имаме защита при работа с европейската администрация или заобщо с, прави... с органи, които прилагат различни актове. Имаме национални органи на властта, които прилагат правни актове, така че ще има различни нива на защита на а, институцията или гражданина. Не знам какви са всички национални а, рамки, които съществуват във всички държави членки, не съм запознат, но зная, че има държави членки, където няма кодекс за а, добра административна практика или поведение. Както знаете, във Франция съвсем скоро се прие такъв кодекс на добра административна практика, което е нещо положително. Но един основател на, държ... на Европейския съюз като Франция нямаше такъв инструмент. И не мисля, че а, тук а, трябва винаги да говорим за задължение. Нормално е да се предполага задължение. Смятам, че е, е слабост от е, самото начало да се казва няма място за връзка между националните кодификации и кодификацията на административно-производствените норми на Съюза. Мисля, че трябва да се мисли за такава връзка, разбира се, в интерес на европейските граждани, които заслужават такава защита поне веднъж. иска ли някой друг да отговори на коментари, които бяха направени от наши депутати? Заповядайте. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, председателю. Ще се върна на тази тема и аз. Is... Тук има и политически елемент, както и правен елемент. От е, правна гледна точка има технически препятствия, които могат да е, се появят и те се появяват за връзката между националното административно право или националните административни кодекси и европейските тези проблеми са стигнали до съда и съда се е занимал част от тях. Това е настоящ проблем, не е нещо ново, не е нещо, което сега ще се създаде при приемането на този регламент. Вярно е, че регламентът, така както е предложен, който изключва прилагането му към национални администрации, няма да разреши проблема. Но така или иначе това е политически въпрос, който трябва ясно да а, заяс, поясня. Проблемите ще останат същите, няма да се създадат такива нови проблеми и опитът показва, че проблемите трябва да бъдат разглеждани не всички едновременно, а постъпателно един по един. Професор Силер професор Слер. Да, господин председател, по този въпрос. Като преподавател по право и университетски професор, мисля, че мога да развия система от доводи, в смисъл, че член 298 позволява разпростирането на нормите и към националните администрации, но ще зная, че моите доводи са и много успорими, и много слаби. Мисля, че проектът на парламента тръгва от солидна база, от това, което можем да направим. Не бихме желали сега да нагазваме в един тежък проблем. Сигурно е, че държавите членки имат компетентност, а не е сигурно дали ние имаме компетентност. Мисля, че и много членове на парламента биха се е, противопоставили на такова разширяване на приложното поле, но това, е, което казват е, колегите, е вярно. Професор Харден е прав. Може да се предвиди някакъв механизъм на обвързване, евентуално в преамбюла, но това ще бъде задача на комисията, ако комисията реши да внесе нормативен проект по силата на своята законодателна инициатива. Благодаря. Any, any... Не виждам други желаящи да се изкажат. Можем да продължим с втория блок оратори. Става дума за интересованите страни и тяхната гледна точка. Давам думата на госпожа Жерардин Гарсон. Имате думата. Благодаря, председателю че ми давате възможност да говоря от гледна точка на промишлеността. Представлявам БАЕСЕФ. Ние сме химична промишленост, е, борим се за устойчиво бъдеще. Искам да ви покажа как изглеждат нещата от наша гледна точка. Ако се обърнете, ще видите нашето представяне. Ето как изглеждат е, нещата около административните принципи. В договорите има разпоредби, имаме член 41 от Хартата на основните права, имаме също така и голям брой дела, които са разгледани от съда, т.е. юриспруденция, имаме различни е, случаи, разгледани от е, различни институти по административно поведение, но те не са правно задължителни и стандартите са различни в различните такива. Така че по същество за нас е много сложно като индустрия е, да разберем какви са административните ни права. What we also observed uh, during, during the е, past... Да, последното десетилетие всъщност забелязваме, че има все повече пряко прилагане на европейското законодателство от европейски институции, както и от европейски агенции. Все повече агенции се създават и все повече мерки по прилагане се изпълняват, като например делегираните актове и актовете по прилагане. Един от примерите е, е регламентирането на рисковете. Моята промишленост произвежда продукти, които биха могли потенциално да създадат проблеми за околната среда, ако не се използват надлежно и не се следват инструкциите за употреба. Например, химикали, фармацевтични продукти, други продукти, биоциди, козметика. За всички тези продукти има агенции на европейско ниво, които отговарят по темата и те имат право а, пряко да прилагат европейското законодателство. Изискванията ни са, че искаме една законодателна система, която да бъде ясна, прозрачна и предвидима. Прозрачно означава да знаем какви актове са взети а, за основа на взетите решения, а, и кога това се случва. Искаме едни цялостни решения, които да се основават на а, максимално аргументирани доказателства и научни изследвания и съответен анализ на разходите и ползите. Това означава, че ползите от една мярка трябва да, управляв... да оправдават, извинете, разходите по нея. Тоест, имаме нужда от съразмерни или пропорционални мерки. Това не винаги се прилага добре на практика. Това, което забелязваме в ежедневието си, е, че не се прилага винаги точно така. Слабостите и недостатъците на процеса, които са в ущърп на конкурентоспособността. Те всъщност намаляват и желанието ни да инвестираме и да новаторстваме, и ние имаме нужда от една предвидима рамка, за да инвестираме. Имаме нужда от е, прозрачна, надежна правна среда, за да имаме пълната сигурност, от е, която се нуждаем. Ако не разполагаме с това, а, е, економическото развитие и растежът на промишлеността ще се отслабят, не само на промишлеността, обаче на целия Европейски съюз. Става дума за доверие, за вяра в законодателната система. Затова имаме нужда от висококачествено законодателство и нещо също толкова важно надлежно прилагане, следвайки тези правила. За да може всичко това да стане факт, най-добре ще бъде всички административни норми, принципи, правила да бъдат заложени в един документ, в един а, относим документ за ползвателите, към който ние да се обръщаме, за да знаем какви са нашите права, което ще дисциплинира средата защото при прилагането на административни норми често това не се забелязва. Ние като промишленост е, приветстваме тази инициатива за кодифициране, както и предложението, представено от е, Комисията по правни въпроси. Някои общи бележки сега по този проекторегламент. За нас той е добре структуриран, е, разбираем, редът на разпоредбите следва административната практика или процес, така че това е ясно, че е лекс генералис и когато има конкретни специфични разпоредби за конкретните сектори, те разбира се ще имат примат. Основните правила и принципи на добрата администрация също са включени и, както бе споменато по-рано, може да се очаква броя на заведените дела да намалее. Опитът ни с юрисдикции, където има административно процелно право, или поне там, където има такова, там броя на заведените дела намалява. Друг такъв случай е административният преглед, който също е заложен в този проект. Имаме добър опит с апелативния борт. А... In the long run, uh, lead to a decrease of... Uh, на Европейската агенция за химикалите. А, искам няколко бележки да направя за приложното поле а, има известно объркване от терминологичен тип. Административни актове се споменават и административни дейности. Административните актове не са, не, за тях не е дадено определение. В различни разпоредби се споменават, но не се дефинират. За нас е трудно да работим с един такъв проект, в който един такъв важен термин не е определен. За съжаление, делегираните актове и актовете за изпълнение не се включват, макар че има мерки, при които административните актове подзаконодателни няма да бъдат засегнати според нас ще е в ущърп на целия процес, ако не се включат делегираните актове, актове по прилагането. От друга страна, административни актове от общ характер ще се управляват от този текст. Не е много ясно какво означава това, какво остава или просто това е един термин, в който всичко останало влиза. Текстът ще бъде допълнително обсъждан, разбира се. И така, в заключение, комисията миналата година стартира пакета за добро законотворчество, по-добро законотворчество. Този пакет цели да гарантира прозрачност, яснота, както и доверие на обществеността. какво по-добро, ако не по-добро администриране или администрация, които да допълнят по-доброто законотворчество. Защото то ще бъде абсолютно безполезно, ако не се прилага добре. Така че искаме по-добро законотворчество и по-добро администрация, т.е. прилагане на законодателството. Те вървят ръка за ръка. Европейския форум за риска има една чудесна идея която се казва да се изготви едно писмо сред всички заинтересовани страни, в което да се каже какво мислят всички такива страни. Аз подкрепям идеята и ви моля да подпишете. Говоря за гражданското общество. Ние като промислено с гражданското общество, НПО могат да подпишат това писмо, защото е дошъл момента Европейската комисия да излезе с такава инициатива. Благодаря. Благодаря, госпожо, за бележките. И сега давам думата на госпожа Линч, конфедерален секретар на Европейската конфедерация на синдикатите. Благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия за поканата и за това, че е, можем е, да споделим нашите е, е виждания по проекто регламента с членовете на вашата комисия. Ние представляваме 55 е, е, милиона е, члена от различни е, синдикати, различни е, профсъюзни централи в държавите членки. Е, нещата са твърде комплексни, е, когато говорим за административно-процесуалното право. Е, но изключително важно е уреждането на тези въпроси в регламент, тъй като те отразяват реалния живот. Има толкова много институции, агенции, различни служби и органи, и е, навсякъде всъщност членовете на нашата конфедерация се сблъскват с определени е, действия на администрацията. <clears throat> Предишните доклади на вашата комисия е, посочваха сериозността на проблема и необходимостта от по-добро уреждане на административното производство. Е, има различни е, документи, различни актове на е, институциите, на агенциите и всичко това е свързано с живота на профсъюзите и техните членове. Ние благодаря ви за поканата, защото е, това означава, че в рамките на регламента ние няма да бъдем забравени. Естествено, е, говори се за граждани и е, бизнес, но много често, макар че ние допринасяме и сме част от този бизнес, не ни разбират и не ни включват в кръга на участниците и заинтересованите страни. Европейската конфедерация на правсъюзите разполага с своя структура и ние сме благодарни на Европейския омбудсман, който признава спецификата и особеностите на нашата дейност в рамките на организацията. На европейските синдикати също спадат към големите профсъюзни организации в Европа с подобна структура много силно се усеща при нас влизането в сила и изпълнението на определени актове на администрацията. Ще бъде полезно да се включи един такъв регламент като предложения. Имам предвид най-вече съображение второ от преамбюла, в който биха могли да се Извинете ме за прекъсването. Ще помоля господин Лабратон да а, говори малко по-тихичко, защото пречи на работата в залата. <clears throat> Ще бъде а, много полезно, ако докладът а, посочи съвсем ясно как точно ще се взаимодейства в определени сектори. It's worth recalling that а, и а, как ще се справим с проблемите, които проистичат от лошата администрация, какви са точните начини за действие в този случай. 211 член посочва необходимостта от безопасност на труда, а 155 член от договора за Европейския съюз вменява в е, задължение на комисията да се е, е, допитва и до заинтересованите страни, като профсъюзите, представителствата на работещите. Ще бъде много хубаво, ако всичко това се отрази естествено и в дискусията и работата по регламента. И накрая един по-общ въпрос. Въпросът за коригирането, за поправката на а, актовете е много важен, защото а, нерядко а, гражданите са действително сериозно засегнати от някои а, действия а, или актове на администрацията. А, ние приветстваме а, този нов механизъм. А, благодаря още веднъж на вашата комисия за това, че тласка напред работата по този проект. Quite... Е, благодаря ви. А сега се оказва, че имаме доста време, е, най-малко 15 минути, за да е, проведем дискусия по презентациите, които чухте току-що. А, господин Любрато. Да, извинете ме. Е, Говорих, е, защото представляваха интерес за мен е, изказванията. Госпожа Гарсон особено ме заинтересува. Тя потвърждава, че този проект е полезен. И аз много се радвам, че вие имате нужда от него за липсата на определение на административен акт, за изключването на делегираните и изпълнителните актове от текста, бележките ви са изключително полезни, т.е. вашето изказване бе много конструктивно. Госпожо Линч, не разбрах края на вашето изказване и ще ви питам следното. Разбира се, доколкото не разполагахте с много време, сигурно трябваше да съкратите това изказване. Не разбраха защо смятате, че трябва да има а, някаква гаранция, а, някакво гарантиране, а, някакви предпазни мерки. Каква е опасността, която виждате в този проект? Защо е необходимо да има нещо като предпазна клауза или гаранция във връзка с неговото прилагане? Sure, and, and it goes to my initial point, which is you're trying to... Да, ще се върна на началната ми идея и изходната позиция във връзка с това предложение. Имам предвид едно оттеглено решение или е, поправено, коригирано, отменено е, е, решение, да кажем, в някои случаи, да кажем, има основателни очаквания, че въпросният проект ще влезе в действие. Може би би трябвало да се помисли за някои, да кажем, последствия в, при отменянето на, или поправенето на определен акт така че той да не засегне граждани и бизнес в голяма степен. Вие говорите в не включен микрофон. <laughs> Включете, моля, микрофона. А, може би и предишните ни оратори могат да коментират. Е, благодаря, господин председател. Аз имам коментари по някои от поставените въпроси. Първият. Този за определението на понятието административен акт. Юристите сигурно си представят е, колко много разисквания е имало между експертите и колегите и е, работната група по този въпрос. Всъщност, Административен акт е понятие, което има изцяло различно съдържание в германското, френското, испанското и прочие право. И е, има от време на време една такава отговорност, която съветниците, е, консултантите трябва да поемат и да кажат спрете до тук. Не преминавайте тази е, граница, защото ще съществува риска да се създаде определение, което някои национални администрации няма да приемат. Като външен експерт смятам, че е полезно да не се опитваме да дефинираме понятието административен акт. Всъщност, определението на понятието акт на Съюза не съществува в Съюза. Не знаем какво е акт. Знаем кои са актовете, но не знаем какво е акт. Не съществува законова дефиниция. Проблемът с делегираните актове и актовете за прилагане е едновременно технически, но и в по-голяма степен политически. Ако те бъдат включени, ще се стигне е, до голям проблем с правното основание. Може ли член 298 да бъде прилаган а, е, към е, онези актове, за които изрично съществува правното основание на член 290 и член 291 от договора? Няма пречка обаче в други кръгове, в други а, форуми да се мисли за регламентиране на административното производство за издаване и на този тип актове на вторичното право, актовете по делегация и актовете за прилагане. По отношение на оттеглянето на административните актове, тяхната отмяна, респективно тяхното коригиране – Надявам се пред висшия председател Скурис е, да ме подкрепи е, в твърдението ми, че става дума за много сложна тема. Е, този кодификационен текст е сравнително елементарен. Юриспруденцията е много пълна, много развита. Аз лично смятам, че на практика гаранциите, за които говори госпожа Линч, присъстват. Те съществуват. Всъщност, правомерните интереси на субектите винаги трябва да бъдат отчитани. Не пречи да се прецизира това, да бъде евентуално добавено, ако то е необходимо на потребителите. Що се отнася до определението на страните, на понятието страна, сигурно си представяте, че и тук дискусията е била дълга. Аз като външен съветник също и тук бях на мнение, че трябва да се придържаме към максимално упростено определение, да включим физическите и юридическите лица. Аз е, черпя е, вдъхновение от съдебната практика на Съда на Европейския съюз, е, която има много разширителен подход към понятието субекти, които могат да изличат права от общностното право. Но тук говорим за текст, който е опростен и кратък. И следователно, ако искаме той да остане такъв, длъжни сме е, някои детайли да спестим. Благодаря, професор Скурис. Тъй като бе поставен този въпрос, аз е, не искам да го обсъждам задълбочено, но той е важен. Понятието административен акт не съществува и не е дефинирано в договора. Следователно пита се дали е уместно в един кодекс за административното производство да бъде въведено понятие, което не е определено законово в договора. Ако се направи това, ще се натъкнем и на проблеми, е, за какво точно става дума. Трудно ще ни е да определим това. Естествено, че има национални правопорядъци. И за това остава важният въпрос. Какво е съотношението между общностния правопорядък и националните правопорядъци? Не искам дори да навлизам в него. Но административният акт може да бъде индивидуален, може да бъде нормативен, може да бъде е, административен акт, който няма характеристиките нито на индивидуален, нито на нормативен административен акт. Всичко това ще трябва да се дефинира. Хубаво, обаче, ако искаме да подходим изчерпателно, рискуваме да изключим видове административни актове, форми на административните актове, които съществуват в националните законодателства и може би имат място и в една общностна дефиниция. За това може би е по-добре само да, изпал, да, из, да въведем понятието, да използваме понятието административен акт, но да оставим на съдебната практика да изпълва със съдържание това понятие адхок. В противен случай ние можем да развием текста на проекта прекомерно, да включим в него елементи, които нямат място там и накрая а, да от желание за изчерпателност да стигнем до самоограничение и да изключим някои форми на административни актове, които всъщност би трябвало да бъдат включени в приложното поле. За това смятам, че тук трябва да останем на по-общо ниво в редакцията. Що се отнася до производствата за приемане на делегирани актови, актове за прилагане, тях трябва да ги изключим категорично. Те нямат място в приложното поле на проекта, който е предложен на нашето внимание. Смятам, че ако има желание за тяхното регулиране, това трябва да се извърши с отделен акт. Благодаря ви. Има ли други е, коментари? Да. Само да отговоря на казаното или по-скоро да реагирам във връзка с дефиницията за административен акт. Ние искаме ясни разпоредби в проекта. И една дефиниция на определение на понятието административен акт ще ни помогне. <clears throat> Съществува определен риск в случаите, в които изключвате. Е, да, добре, от една страна е, правите, е, така, да се каже, разграничавате групата на общите актове или административните актове от общ характер също но в европейското законодателство има определение на административен акт, е, не в договора, но изобщо в е, законодателството. Но при всички положения в регламента би било хубаво да се включи едно точно определение, за да знаем ние от страна на бизнеса, а също и на синдикатите, за какво става дума, когато се говори за административен акт. Благодаря ви. Не виждам други изказвания. Да, имате думата. Благодаря, е, господин председател. Съвсем е, кратка реакция във връзка с определението на административен акт. Би било разумно да се помисли за ем, евентуалната полза от един подход, стъпка по стъпка, от едно постепенно е, решаване на проблема. Да, е, съществува е, определен риск, е, но регламента говори по-скоро за административна дейност, не толкова за административни актове. Естествено, първата инстанция, която ще започне да прилага въпросите свързани с административните актове ще бъде съда. Ако става дума за институции, за други служби или агенции на Съюза, които са засегнати, тогава ще бъде възможно, след като вече съберем известна правораздавателна практика, съдебна практика, ще можем да променяме, да подобряваме регламента и съответно да внесем и една дефиниция, ако това се окаже наистина необходимо. Но по отношение на прилагането на регламента, аз виждам известен риск. Ако сега, още в началния стадий или веднага след приемането му, се окаже, че сме включили прекалено много. Благодаря ви ще почертая важността на това, което каза професор Хардан. Да, имайте предвид, че ние много дълго време работим по тази проект. Идентифицирахме пропуските е, в законодателството и сега се опитваме да запълним този пропуск е, в е, законодателството, създавайки един регламент или проекторегламент за административно-процесуалните разпоредби административно-процесуалното право. Не би трябвало да надхвърляме прекалено много рамките на първоначално очертания обхват. Би трябвало да си даваме сметка за всичко това, което може да бъде направено и постигнато в момента Знаете, че понякога перфекционизма и максимализма са, така да се каже, врага на а, доброто и а, добрата практика. А, смятам, че а, сме се придържали към стремежа а, да а, балансираме добре а, различни интереси и също времено да а, се опитаме Питаме да запълним е, е, пропуска, който сме идентифицирали, ако в последствие е, започнем да установяваме е, при прилагането на регламента допълнителни слабости или пропуски, е, бихме могли естествено да е, е променим отново текста. Реалността е, естествено винаги изпрезварва законодателството. Благодаря на професор Диамандус. И тъй като не виждам други е, желаещи да се изкажат, мисля, че можем да преминем към следващия блок от оратори. Ще дам думата веднага на госпожа Беате Гминдер, която е генерален секретар на службата на Европейския омбудсман. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря е, госпожо докладчик, уважаеми членове на комисията Юри, искам да благодаря сърдечно за поканата, за възможността да бъда пред вас днес и да разисквам с вас тази изключително интересна е, тема. Какво очаквате от мен, беше моята колега, когато аз започнах да работя за Европейския съюз преди повече от 20 години. И много пъти аз съм чувала въпроса, какво очаквате от мен, когато нови колеги са постъпвали в екипите ми. Естествено, има отговори, дори без законодателство за административното производство. Регламентът за служителите прави добър обзор и дава добри етични насоки, които се спазват от много служби. Но разбира се, много по-просто и ясно ще бъде, ако има административно право на Съюза. 63 са институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Всички те имат хиляди служители. И ако съществува такъв административен закон, те ще знаят точно какво се очаква от тям ще имат обща уредба, обща рамка, която да ги ориентира, а не да търсят изолирани пръснати правила. И най-важното, гражданинът ще знае какво да очаква от администрацията на Съюза. Най-първият омбудсман на Европейския съюз, вторият е тук при нас днес, но първият, Якоб Съдерман, в специалния си доклад от 11 април 2000 година препоръча да се приеме такъв закон във формата на регламент. Това не стана, но Европейския парламент одобри с известни изменения Европейски кодекс за добро поведение на администрацията, предложен от омбудсмана. Кодексът на омбудсмана днес е справочен документ за много граждани, които се обръщат към институциите на Съюза. Той е някаква кодификация, не забравяйте, говорим за 63 институции, органи, служби на Съюза. Тук се кодифицират полза на всички граждани на Съюза, действащите принципи на административното право и добрата административна практика на Съюза. Когато се изготвяше кодекса и кодифици... се кодифицираха съществуващите принципи, първият омбудсман почерпи вдъхновение от практиката на съдилищата на Съюза и на Европейския съд за правата на човека. Освен това, кодексът стъпва и върху най-добрите примери от практиката в държавите членки. Не бива да забравяме, че над 20 държави членки имат административно-производствени закони за собствените си държавни служители. Първият омбудсман в миналото се е занимавал с множество проучвания, в които е била очертана необходимостта от един набор правила за стандартите на администрация, които гражданите могат да очакват в взаимодействието си с общностните институции. Например, много писма с които отрицателни решения се съобщават на гражданите, например във връзка с договорно право, държавни поръчки или дори конкурси за постъпване на работа в институциите на Съюза, сега вече посочват средствата за защита и възможността гражданина да сезира омбудсмана. Кодексът и проектът на регламент ясно посочват, че това трябва да се превърне в стандартна практика за цялата администрация на Съюза. Омбудсманът също е призовал няколко институции, включително Европейската инвестиционна банка и Фронтекс, да създадат механизми за обжалване на техните актове. Проектът на административен закон подчертава необходимостта от административен контрол. Такъв винаги трябва да е възможен. Също така, сроковете за отговор на писмата на гражданите трябва да бъдат еднакви, независимо от това към коя институция, орган или агенция се обръщат те. Днес такива срокове има множество, т.е. срокът не е единен. Благодарение на прекрасната и непрекъсната работа на работната група на Европейския парламент за административно право, председателствана от госпожа Хаутала, днес имаме проект на регламент, който е добра основа за бъдещ проект на такъв регламент и от Европейската комисия. Смятаме, че това е много хубаво допълнение към стратегията за по-добро нормотворчество от май 2015 на комисията Юнкер. Един административен закон на Европейския съюз ще зададе еднообразни правила за всички институции. И освен това ще допринесе за постигане на целите на по-доброто регулиране, упростяване, кодификация, както и по-широка достъпност на правото на Съюза. Освен това, подобно на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, един административен закон на Съюза реално ще овласти гражданите на Съюза. Какъв е нашият опит. Всяка година омбудсманът разследва близо 400 жалби с твърдения за недобра администрация от страна на органите и институциите на Съюза. Това са твърдения, е, които са свързани с липса на отговор на изпратени жалби, непредприемане на действия за търсене на отговорност, липса на прозрачност, отказ на достъп до информация или постановяване на необосновано и несправедливо решение. Когато разследва тези твърдения, ние спаз... омбудсманът спазва законодателството, практиката на съдилищата и кодекса за добро поведение на администрацията. Сегашното нерегулирано положение обаче ни дава доста голяма свобода на преценка на ситуацията. За нас това е много удобно. Същевременно обаче смятаме, че това не трябва да е така. Смятаме, че гражданите трябва да имат по-ясни права и повече правна сигурност. Гражданите не трябва и не са длъжни да знаят сложните закони, но в техните детайли, за да преценят дали е един административен акт, който ги засяга, е правилен. В крайна сметка гражданите не са и длъжни да се обръщат към нас. Искам сега да се спра на връзките с, на проекта с другите нормативни актове в Съюза. Ще подчертая, че вече съществува един набор от еднообразни правила, които се прилагат към вертикалните административни правоотношения между служителите на Съюза и тяхната администрация, респективно иерархия. Тези правила, регламента за служителите, са еднакви за всички институции, органи, служители и агенции и съществуват във формата на регламент. Именно поради това трябва, няма причина, поради която да не съществува такъв еднообразен набор от правила за хоризонталните административни правоотношения между институциите на Съюза и гражданите на Съюза. Член 41 от Хартата за основните права гарантира право на добра администрация и е много силно правно основание за такъв единен набор е, правила за хоризонталните административни правоотношения, заедно с член 298 от договора. Отбелязвам е, специално, че правото на добра администрация може да се доразвие в а, подзаконов акт на Съюза, в акт на вторичното право. Необходимостта от единно административно право на Съюза е особено важно, като се има предвид, че с течение на времето бяха създадени много агенции на Съюза и те продължават да се създават. Повечето от тези админи... агенции е, трябва да изградят администрацията си и започват административната си практика от нулата. Е, те имат, разбира се, отраслови правила за своите административни производства, но много биха били подпомогнати от общи правила за административните им правоотношения с гражданите. Омбудсманът приветства предложения регламент е, и неговата краткост. Също така е много смислено проектът на регламент е, да бъде определен като общ закон, лекс генералис, а именно той задава общи правила, които се прилагат освен ако съществуват конкретни административно-производствени норми в съответния правен отрасъл. Освен това, омбудсманът смятат, че този бъдещ нормативен акт трябва да бъде съсредоточен върху основните принципи на добрата администрация, а не да бъде прекалено предписателен или технически. Трябва също така да бъдат включени някои сега липсващи принципи – забрана дискриминация, недопускане на злоупотреба с власт, справедливост и правомерни очаквания. Ако обаче е, се твърди, че трябва да има един нормативна уредба за административните производства, има място и за едно предупреждение. Има риск закона да се превърне в най-низкия е, общ знаменател за поведението на администрацията. В такъв случай за омбудсмана ще е много трудно да твърди, че трябва да се подобрява законодателството и че законодателството Председателят е предвидил високо ниво на добра администрация в конкретните случаи. Не трябва да се стига до такъв най-малък общ знаменател. Това би било противно на духа, който ни ръководи при изработването на този проект. На последно място, но само като изброяване, административният закон на Съюза ще бъде успешен, ако окончателният му вариант е разбираем за обикновените граждани. В това отношение Европейският кодекс за добро административно поведение трябва да се възприема като добър прецедент. Той е кратък и беше много безупречно формулиран. Е, много от нашите жалбоподатели, които често не са юристи, е, се позовават на него и го разбират прекрасно. Би трябвало гражданите ефективно да могат да се позовават на регламента в взаимодействието си с администрацията на Съюза. Тоест, посланието ми е Нека крайният текст не бъде излишно осложняван. Заключение. Омбудсманът ще продължи да оценява жалбите, които получава на основата на съществуващите правила и принципи на добро поведение на администрацията, зададени от съдебната практика и въплатени в Европейския кодекс на добро поведение на администрацията. С други думи, ако бъде прият административен закон на Съюза, ние трябва да продължим да се борим за по-нататъчно подобряване на нормативната уредба. Този бъдещ нормативен акт не трябва да се превръща в усмирител на ризница. Благодаря ви. Председателят. Благодаря сега господин Роберт Легал, главен директор на правната служба на съвета. Заповядайте. Uh, Благодаря председателю, почитаеми депутати и колеги. Ясно е, че няма ясно становище на страните, които представлявам, но съм тук по две основни причини, освен разбира се е, да почета поканата председателю. Първо, предлага се една отлична рамка от това междуинституционно споразумение, което дава една възможност за мен е, да разгледам някои въпроси, които като че ли в миналото се смятаха за неразрешими. Така мога по различен начин да погледна към тази тема, за да повишим качеството на усилията ни. Мога да кажа не на една идея, която идва при вас, без да се вгледам в подробностите по един положителен начин. Втората причина е лична. Тя е свързана с това, че аз съм юрист, който се занимава с такъв тип право във Франция. Там се опитахме да изградим една кодифицирана система, за да работят унифицирано органите в Франция, независимо на какво ниво са и в какво са специализирани. Така че нямам нищо против да има ясни разпоредби, които да регламентират хоризонтално практиката на европейската административна структура под надзора на съда. Така че това, което ще кажа е в лично качество с добро око, гледайки на вашата идея. Имам няколко въпроса, свързани с концептуалния характер на тезата. Това е и въпроса, който а, господин Зилер и господин Курис казаха да не задаваме в началото, но за мен е трудно да не го задам и да не се опитам да отговоря, защото става дума за приложното поле на този инструмент. И когато текат преговори, задължително трябва да се даде отговор. Какво се има предвид под административни процедури, административни дейности, към които ще се прилага този регламент? Внимателно изчетах втори и четвърти член на проекта но те не ми помагат много, тъй като те казват, че административните дейности са онези, които се извършват от администрацията на Съюза за прилагането на общностното законодателство. Административните процедури са онези, по които същата тази администрация подготвя, приема, прилага и налага административни актове. Административни актове. Не тавтологията ме притеснява, а това, че терминът се появява сам по себе си. Все едно има някаква административна сфера, която има автономен статут в правото. Учредителните договори казват, че администрацията, както и други институционни е, идеи, имат двойна, двоен смисъл. От една страна това е дейност, качествена или некачествена, и с нея върват правила, което е описано в 41 член на хартата. Това също са ресурси, организирани като услуги, които се дават на разположение на органите, заложени в договорите, посредством вторично законодателство, за да ги подпомагат при изпълнение на техните задължения, зададени в законодателство. Това може да е, е целта на 294 е, член на учредителния договор. Така администрацията има функционален смисъл и органичен смисъл. Тип – а, работа и групи мъже и жени. Две групи. И така, чувам ви и най-вероятно питате, кажи сега какво мислиш. Ами какво да мисля, вие го чухте. Много е трудно да се определи къде е административното право, което се предлага да се предложи, ще се прилага към институции и органи, за да обслужват техните функции, или не, свържат, не, не е свързано толкова с самите институции, а с бюрокрацията или служителите, които обслужват тази администрация. Когато се споменават в 5 и 6 член за начало на или започване на административни процедури от самата администрация. Хубаво е да се разбере дали това право на инициатива трябва да се разбира като принадлежащо само на институцията или предоставено на бюрократите, на служителите, като или по делегация, които и тогава аз бих бил против. Както знаете, прецедентното право показва, че институциите трябва да изпълняват задълженията, които са записани в договорите. А в договорите не пише, извинете, това, което не пише в договорите, не трябва да се извършва, имайки предвид принципа, заложен в четвърти и пети член, т.е. на задаване на задачи. Други задачи могат да се дават с вторично законодателство. Но когато за това има правно основание, може да има и задачи, които да се зададат от държавите членки, имайки предвид юриспруденцията Бангладеш. Само дейности от вътрешно-организационен характер по-скоро управленски, отколкото административни, могат да бъдат предприяти без правно основание. Никога не е давана възможността да се изпълняват задачи а, от прилажен характер. Това не е записано в учредителните държави, защото това би нарушило правомощията на държавите членки тъй като държавите членки трябва да приемат мерки за прилагане на законодателството на Съюза, а това а, би нарушило принципа на субсидиарността. Сега, административни актове от общ характер. Това се споменава в 6 глава. А, тази идея отхвърлям още в самото начало, тъй като тя не отговаря на политическата а, легитимност и с юриспруденцията съм компетентния орган, като че ли излиза, че има друг некомпетентен орган. Самата идея за отделни бюрократични структури, които живеят свой собствен живот със собствени правила и които приемат свои собствени актове при теоретичния чадър компетентни органи, които имат отговорности по закон за процедурата, така наивно чета четвърти член дефиниции, та да и това не ми харесва. Ако правилата управляват административната практика, те трябва да се прилагат към органите, които отговарят за процеса и които отговарят за провеждането им, а не за подчинените им, като ги взимаме отделно, изолирано. Член 18 от проекта се занимава с формата. Там пише, че административните актове трябва да бъдат под, или се подписват от компетентния орган. И разбира се, но това ги прави институционални актове, а не административни актове. Затова има отлична причина. Ефикасността на административния кодекс. Ако няма съдебен преглед, няма задължително прилагане. И в крайна сметка няма право за гражданина. Съдебните санкции, тук може би подхождам консервативно в вашите очи, но съдебните е, санкции, според мен тук са ключа но съдята на Съюза може да приеме едно дело само когато то е насочено към акт или към непредприемането на действия, докато тук, изобщо тук, процедурата не е основния проблем, а акта. Действията могат да се насочат към формалните актове, които подготвят процедурата, с изключение на компенсаторните актове. Актове, които могат да бъдат преразглеждани от съда, са актове, които имат правна сила. И не е сигурно дали чисто административните актове, ако изобщо съществува е, легитимно такава категория, което ме съмнява, имат такъв, нямат такъв ефект. Това означава, че те се приемат от компетентен орган, а не от самата администрация. Четвърти член почива на това разпределение. Правилата се прилагат само към процедури, които се изпълняват от административни услуги, е, служби, които са различни от компетентни органи. Тогава няма да има истински съдебен контрол и съответно те биха били неефикасни. Наистина не виждам смисъл да се дефинира автономно приложно поле за административни действия като нещо различно от политически или правни действия да имаме правила за надлежния процес, се прилага към нещо, което е много трудно, но което разбирам, тъй като тук ясно се обслужва общата цел, но трябва да се прилага към институциите, към работата на техните служители, конституционните им задължения. Да се работи под идеята, че има някаква единна служба, която автономно обслужва всички институции, чисто и просто е нереалистично и не помага на гражданите, чието права биха били по този начин незащитими. Някои най-вероятно няма да са съгласни и ще кажат, че администрацията на Съюза се предвижда в 298 член, който не е фиктивен и който дава правна основа за този текст в случая разпоредбите на 298 трябва да бъдат разгледани много внимателно. Там се говори за европейска администрация, не се споменава съюз. Идеята не е да се включи съвета на Европа, разбира се, но може да се изчете като включващо националната служба, която или националните служби, които работят по европейско законодателство, които са много повече и а, с много по-големи кадри, многобройни, извинете, кадри от а, европейската администрация. Факта, че се изключват националните служби, показва, че този подход, подход се смята за приемлив от чисто правно-тълкователен характер, не разбира се, от политическа вероятност. Изборът на формулировка в 298 член ни подсказва, че не говорим за физически обект, а за някаква хипотеза, за идея, не за организация в материалния смисъл на думата, а за начини и методи. Е, качества, независимост, ефикасност, а не структура и форма. Има, разбира се, неяснота и трябва да кажа, че не правя голяма разлика между европейски и принадлежащ на Съюза. Може да имаме и общи услуги между институциите или между тях и тогава 298 член може да бъде сметнат за а, правно основание. Имаме съвместна правна служба или съвместна а, преводаческа служба и така нататък, но не сме стигнали до там. Говорим тук за общи правила за поведение, които идентично да се прилагат към служителите на институциите, независимо каква е структурата и какви са техните задачи. Това е една добра идея, мисъла поне, в който идеята е тук заложена да има предвидимост и лесен достъп. Сега обаче възниква проблема с приложното поле искаме като че ли да се защитат две сфери от прилагането на тези инструменти. Специфични производствени правила по други актове, които биха, били, би трябвало да се разглеждат и тълкуват еднообразно, както и съдебни институции и други органи, които действат посредством а, членовете си в конституционната си функция. Това не отговаря на правни граници или ограничения, а е политически избор, който всъщност иска по-лесно да се приеме този документ, но тук политическите органи не са задължени и като че ли не се хармонизират специализираните разпоредби. Това е разбираемо, но това ограничение като че ли стреля срещу себе си. То не е оправдано, когато говорим за общи административни процедури, административни актове. И ако трябва да бъда честен, според мен тук има объркване и това е грешка. Нямам проблем термина европейска администрация да се използва като общ организационен модел, но не тук. Но не е това идеята тук. Нямам проблем администрация да се дефинира без да се променят структурите, като набор от подкрепващи, укрепващи или поддържащи, извинете, задачи, които изпълняват служителите. Но те самите не са процедури и не водят до приемането на актове в правен смисъл. Те подкрепят и поддържат работата на властите и нищо повече. Поне така пише в 298 член. Процедурата не изключва решаващия момент – в който един акт придобава правна сила и който сам по себе си не може да бъде административен, освен ако не се отдръпнем от дефиницията във френското публично право, където се включва всеки акт, който се предприема от администрацията, защото френската дума администрацион се превежда като управление. докато тук това е само един раздел нези дейности, които помагат на управлението. Те изискват, разбира се, независимо отношение, но не би трябвало да се смятат за органично различни от действията на институциите или другите органи, които подготвят или прилагат. Да се дадат такива огромни задължения на безотговорни служители е нещо като преврат. И аз не мисля, че настоящото състояние на Съюза дава възможност на комисията или парламента да се съгласят. говорим за правна форма. Прилагането на европейското законодателство е важно и разбира се, тук става дума за служители. Те не са постоянно под надзор на своите шефове, които оказват повече политически контрол, което не изключва, разбира се, доброто администрати... доброто администриране. Нямам проблем с това, стига да не се споменава административно производство, административни актове. Ако не го споменаваме, тогава няма проблем. Но за мен това е, е огромен проблем в настоящия текст. Но ако правилата могат да се прилагат към всички дейности на институциите, които включват разработката на мерки, прилагането на законодателство на Съюза и участието на служители в този процес, то тогава трябва да мисли малко по-точно за това, какво влиза в тази кошница и какво трябва да бъде изключено, временно или постоянно. Определенето на приложното поле не е принципен проблем в правото. Също така е важно да знаем какво се опитваме да постигнем и как този инструмент ще помогне за тази цел. Хубаво е да имаме декларация за правата, но като не е ясно къде се прилага, това може да е интерес от, от, на, за теоретиците и така нататък, но и частните фирми, разбира се, но имаме, нещо, имаме нужда от нещо повече, за да имаме по-голяма конкретика, и когато говорим за законодателство. Трябва да има конкретно проучване на секторните и общи правила за добро администриране, откъдето да произлезе всичко това. Само така може да стане ясно дали нещо е по-добро и по-ясно. Идеалният подход би бил да се кодифицира законодателството и прецедентното право. Кодифицирането не означава да се започне от бял лист хартия, което е чудесно, ако човек пише любовни стихотворения на ранна възраст, но не мисля, че някой такъв поет би се вдъхновил от добрата административна практика, която е доста заспала муза. Та, а, имаме настоящи изисквания в администрирането, които са били обект на преговори, обект на тълкование. Ако новите правила добавят към тези, не натоварваме ли прекалено системата и не създаваме ли правна несигурност за приложното поле? Така или иначе, обаче, трябва да погледнем към това малко по-в бъдеще, след като са направили оценка на въздействието. За мен това не е причина, а, разбира се, да преча, нито на съвета да пречи. Прилагането на общностното законодателство, настоящата система, е в ръцете на държавите членки. А, освен ако няма и някакво правно основание, разбира се, комисията може да играе своята огромна роля, но разбира се и съветът както често се забравя, но както е записано в член 24 и 26 от договора за Европейски съюз и в други случаи, в примерно 291 член, втора линея от договора за функционирането. Като юрист няма какво да кажа за това дали политически е приемлив този нов ъгъл на контрол върху действия, които чисто статистически трябва да се контролират от Европейската комисия, ако ограничим, разбира се, своите а, мисли върху европейските институции. Ако искаме обаче да покрием всички прилагащи действия, би трябвало да започнем с един опит да се занимаем с случаите, в които европейски органи взимат индивидуални решения, свързани с физически лица, економически оператори или отделни граждани. Това много ще улесни процеса и ще е, даде по-голяма легитимност на процеса. Ще даде също така възможност за по-точна преценка, дали трябва да се направи правен преглед на дефинициите, на това как да се а, преборим с, с застъпванията и въпросите свързани с разходите, а, които а, тук като цифрови данни са доста преувеличени за тях се говори, че не съществува такъв проблем. Не може разходите да са несъществуващ проблем. Но смятам, че всичко това явно е храна за размисъл на комисията. Разбира се, по член 252 парламента може да се обърне към комисията с искане за предложение. Законодателството е, нищо не пречи това да бъде съпътствано с такъв текст като проект, който показва намеренията и техните ограничения. Но Европейската комисия е тази, която ще прецени дали да действа или не, като вземе своето решение, базирайки се на своите аргументи, на съществото на проблема, на шансовете за успех и други е, мерки, като принадена стойност, рентабилност и така нататък. След това идва съветът. Съответно има служба, правна служба на съвета и не мисля, че те ще бъдат против. Благодаря. Uh, your... Благодаря. Благодаря за изказването. Мисля, че дискусията сега ще бъде доста оживена. Преди това обаче искам да дам думата на госпожа Параскеви Мишо, заместник генерален секретар на комисията. So, good morning. Добро утро. Много се радвам, че имам възможност да изложа тук позицията на комисията след съвета. Благодаря ви преди всичко. Трябва да кажа, че наистина много благодаря на Европейския парламент, на госпожа Халтала. И ще напомня, че с е, господин Берлингуер, е, бившият член на е, Европейския парламент, преди години обсъждахме тази тема. Предполагам, че всички вие си спомняте за това, че сме работили по проекта. Генералният секретар на комисията има друг ангажимент и затова аз представлявам генералния секретар в момента. Въпросът за административните процедури в институциите на Европейския съюз е много важна тема и също време много комплексна. И се нуждае от задълбочен анализ. Мога да ви уверя, че комисията с много голям интерес следи развитието на проекта. И а, проучваме много задълбочено проекто регламента. Естествено, че ще продължим с този задълбочен анализ а, на текста, както и на всичко това, което се казва днес. Напълно подкрепяме целта. Необходима ни е европейска администрация, която е, е отворена, независима, е, работи ефективно, ефикасно. Необходима ни е рамка, която е ясна, прозрачна, предвидима. По този начин ще засилим доверието на гражданите към Европейската институция и така ще изпълним и съдълженията, разписани в договора. Естествено, не става дума единствено за задължения, разписани в договора, има и много други, към които се отнасяме много сериозно. Подкрепяме тази цел, но нека да ви обясним какво точно имаме предвид във връзка с регламента, който се предлага. Комисията, в частност, както и други институции, вече са започнали с въвеждането на специфични секторни правила за доброто административно поведение, както и за правила на хоризонтално равнище. И така се стигна до приемането на кодекс за добро административно поведение, включително и други правила, които се отнасят до защитата на данните, до конкуренцията и други не бива да забравяме. И това, което бе споменато от професор Скорис. Администрацията на Европейския съюз е много по-различна от тази на държавните членки. Нашите основни административни дейности се ограничават до е, определени е, доста специализирани дейности и съществуващите административни правила, принципи и практики на европейско равнище вече са насочени е, съвсем определено към отворената, прозрачна, ефективна, добре функционираща администрация в полза на гражданите. И затова изходната точка е, при е, проучването на новия проект – Предполага а, да приведем това ново законодателство относно административно-процесуалните правила с е, постигнатото споразумение между институциите за по-добро законотворчество. Има ли добавена стойност е, на лице ли е пропорционалност? съществува потребност от по-добро насочване на работата на администрацията. времено законотворчеството, законодателството на европейско равнище е дейност, която действително е много комплексна и изисква много внимателна оценка, както го правим днес – при всеки е, проект за е, правен акт е, трябва да се е, проучи много щателно. Какво ще допринесе този проект? Дали ще бъдат засегнати бизнесът и гражданите? И е, дали е, предлагания проект е, е в съответствие с договора и с е, разпоредбите от столичното законодателство? И както аз казах, комисията подкрепя напълно целта, която преследва проекта. Но същевременно се обръщам с призив към всички е, вас да е, си дадем малко повече време, за да обсъдим много по-внимателно и задълбочено отделните аспекти. Ние ще трябва да избегнем риска от припокриване, повтаряне, е, риска от затруднения при прилагането на регламента и риска да а, не намерим общ знаменател в края на законодателната процедура. Необходимо е естествено пропорционалност. Кодификацирането може да доведе до а, пренебрегване на някои специфични или общи правила. А, когато говорим за коригиране, за а, промени в съществуващото законодателство, естествено ще имаме предвид и възможностите за нов акт, нов правен акт. Естествено, проекта, нещо, което ние не можем да оспорим, цели да запълни някои пропуски, някои слабости в действащото законодателство. Парламентът нееднократно е подчертавал това и ние свързваме нещата най-вече с лошо администриране. А, е, прегледахме всички тези случаи. Става дума за е, определени е, действия на администрацията, които са неправилни, но същевременно не смятаме, че едно общо хоризонтално административно право в смисъла на този регламент ще подобри ситуацията. Ако проучим колко ефективни са съществуващите разпоредби и дали те биха могли да бъдат по-ефективни, по-добри, за да допринесат за едно правилно и бързо решаване на проблемите. Ще трябва да поработим малко по-подробно по тази тема. Комисията е готова да обсъди всички опции. Но, естествено, разчита е, в обсъждането на различните варианти да се е, привеждат действително убедителни аргументи. Ние е, смятаме, че опцията, която се обсъжда днес, е един от вариантите и че най-добре ще бъде да помислим за делегирането на определени действия, така че да се стигне до едно тясно сътрудничество между нашите правни служби, институции и администрации. Много високо ценя работата, която е извършена по проекта е, и ще продължим да следим този проект, както и да допринасяме за неговото развитие. Благодаря ви. И аз ви благодаря. С това изчерпахме списъка на почитаемите оратори, но все още разполагаме с известно време за разисквания. Давам началото на разисквания. За сега не са поступили желания за изказване. Професор Харнов. You, Благодаря, господин председател. И искам да предложа две кратки разсъждения, да ги споделя с вас, след като изслушах вижданията на институциите. Първо, искам да коментирам идеята, че проектът на регламент е най-малкият общ знаменател или еднообразен подход към различни и несравними ситуации. Мисля, че това е недоразумение. Аз поясних в първоначалното си изложение, че в проекта на регламент е постигнат много добър баланс между общ набор от принципи на високо равнище, те ни най-малко не са най-малкият общ знаменател, а закрепване на най-високо ниво на най-качествените възможни правни принципи, които съществуват в правото на Европейския съюз. От друга страна обаче, този проект е лекс генералис, който не дерогира лекс специалис. Т.е. той е общ закон, който не дерогира специалните правни норми. Той прогласява права по начин, който позволява ефективното им упражняване в различните правни отрасли. Това е първото ми съображение. Второто ми съображение е подчерпено от изложението на е, Юбер Легал. Много елегантно изложение, прекрасно изложение, което много ми допадна като на юрист много ми се искаше аз да мога да говоря френски с тази завършеност и финес, с които господин Легал говори английски. Като прилагам и този картезиански подход, който умеят французите. Казвайки всичко това обаче, имам едно опасение, е, че може да се стигне до недоразумение в следния смисъл. Това, между другото, е, си мисля и с оглед на дебата между е, евроскептиците и с, с евроскептиците в, Евро, в Великобритания. Значи може да се създаде впечатление, че това, което се създава на европейско ниво е толкова различно толкова чудовищно в сравнение с националните конституции, които са ни познати, че вие на европейско ниво не сте в състояние да предложите същото ниво на защита на правата и свободите, което гарантират националните конституции. Защото това, което е създадено, което вие сте създали за повече от половин век е толкова изкривено, толкова различно от националните правопорядъци, че за никаква защита на европейско ниво не може да се говори. Смятам, че ако се стигне до формиране на такова мнение, това би било трагедия. То не е и вярно. Европейският съюз има своя конституционна архитектура, която е гъвкава, ефективна, годна за постигане на задачите на Съюза, за изпълнение на тези задачи. И тази конституционна архитектура е позволила да се приемат необходимите мерки, например за справяне с финансовата криза през 2008 година. Възможно най-качествена енергия вложиха, възможно най-добрите юристи в това начинание Европейски съюз, за да му позволят да изпълнява задачите си. Мисля, че трябва допълнително да се дават възможности на Съюза да предлага на гражданите и предприятията защита в случая, в отношенията им с институциите на Европейския съюз. И мисля, че проектът го постига. Той постига такова ниво на защита, както това, което гарантират националните правопорядъци. Господин Добретон. Благодаря, господин председател. С изключителен интерес е, изслушах защитимите или незащитими позиции на съвета и на комисията. Позицията на комисията е любопитна. В крайна сметка тя заявява, че кодификацията е желателна в държавите членки, но не е желателна за административния процес на Съюза. Това ме безпокои. Дали не става дума за начин а, на европейските администрации и по този начин а, да си спестят работа и подотчетност, що се отнася до изказването на съвета. Мисля, че изказването на господин Легал беше изключително фино, много интересно. Само съжалявам, че той не се изказа на френски. Казвайки това обаче, аз намирам, че си на вашия анализ, господин Легал, ни е известен още от времето, когато вие бяхте държавен съветник в Държавния съвет. Ако правилно разбирам, вие в края на изказването си направихте много прецизно предложение. Да не се предвиждат в този проект, да не се предвижда в този проект уреждането само на индивидуални административни актове. Правилно ли съм ви разбрал, господин Легаль? Господин председател, Ами, е, много ми е приятно да слушам всичко това и да. Е, разбира се, само не мога да приема критиките за това, че не съм използвал френски. Сега, е, вярно, аз за английското право и за европейското право трябваше да говоря на английски, обаче сега имам възможност други неща да коментирам на френски. Вярно е, че от една страна могат моите думи да бъдат изтълкувани погрешно. Благодаря на професор Хардън, е, че е, каза е, това, че посочи тази опасност, че съществува опасността да се създаде впечатление, че ние се стремим към създаване на една безконтролна администрация. Нямаме такива намерения. Аз мисля, че в крайна сметка нашите доводи се черпят от изграждането на една автономна административна процедура, но тя не е автономна в смисъл на независима и изолирана от политическата воля, която обслужва. Става дума за рамката на Съюза. Мисля, че можем да отговорим на опасението на господина Хардън и да отговорим и на въпроса, който беше зададен преди малко като е, сме съвсем конкретни. Е, аз говоря съвсем лично. Можем да възприемем един от два възможни подхода. Да направим нещо като харта на правата, да се изразим общо и да оставим на администрацията възможността да доразвие тази харта, като създаде механизмите за прилагането. И това ще отнеме време. А може да направим и това, което е същина на административното право, именно да предложим изначално решения, които са ясни, точни и вършат работа. Да се знае, като се каже срок, какво означава срокът. Три месеца, шест месеца. Ние не желаем да създадем една изпразнена от съдържание нормативна уредба, която само съдиите да тълкуват. Държавите членки трябва да участват в преговорите, парламентът и другите институции също. Не трябва да се стремим към един каталог и изброяване на общи приказки, защото това не върши работа, това не е достатъчно. Какво означава разумен срок, какво означава прозрачност, какво означава достъп, какво означава отговорност? Това са понятия с конкретни измерения. Така че аз си правя извод за себе си и е, всъщност е, точно това е моето предложение. Абсолютно безотговорно го правя. Аз говоря изцяло в му качество, не говоря като представител на съвета. Трябва ни нещо специфично, нещо конкретно. Това е конкретното ми предложение и то има два аспекта. Да се махне е, позоваването на административни актове и административни производства, защото се създава неправилно впечатление, че даваме възможност на администрацията да действа самоволно, като собствена и самостойна структура. Освен това, е, ще ни се натяква, че понятията не са определени, следователно нека ги махнем. Но ни трябва прогресивен подход – Очевидно е, че ако е, искаме да контролираме правомощията, е, които комисията упражнява, когато търси отговорност на държавите членки, е, мога да ви кажа като политик, че това можем да го забравим. Съветът никога няма да се съгласи с това да се контролират по този начин правомощията на комисията. Просто няма да стане. Това е личното ми мнение. И дори е, в личното си мнение аз стъпвам върху политическата действителност. Следователно, трябва да закрепим принципите, за да може да се е, използва тази важна работа, свършена до сега. И това предполага да се каже кой е конкретният инструмент, който ще използваме без да се ограничаваме с общите приказки. Разбира се, това може е, да е, доведе до ограничаване на приложното поле, но това няма да има юридическа полза. Според мен, ако искаме общ контрол върху дейността на комисията, е, ще постигнем по-малък успех. Мисля, че е добре да се ограничим до индивидуалните административни актове. Това има огромно предимство, защото е, проектът ще стане много по-видим и много по-трудно ще бъде отхвърлен. Мисля, че и обществото е, има предпочитание към подобен вид конкретика. Така обществото в Европа ще подкрепи проекта и ще се ограничат негативните реакции. Този въпрос е дискусионен отдавна. Мисля, че е, можем да преборим противниците, които иска да се разпрострат във всички посоки. Нека да създадем ясни и прецизни правила, които имат точно определен специфичен обхват. Благодаря комисията. Искам... Нека и аз да поясня какво имах предвид. Ако желаете е, да имате кодекс, който да подобрява ситуацията по настоящем, настоящата ситуация, тогава ще трябва да бъдем по-ясни в новия инструмент. Ще трябва да знаем какви проблеми точно бихме желали да решим чрез новия проект. Господин Легал говори е, за някои от тези е, проблеми, които изникват в момента. Ако се попитаме какви проблеми всъщност е, бихме желали да решим чрез този проекторегламент, предполагам, че ще установим редица сфери или сектори, в които ще си дадем сметка, че не е необходимо да въвеждаме някаква нова нормативна уредба и не е необходимо да действаме. Предполагам, че проблемите са на различен е, на различно ниво. При всички положения, може би, е, трябва да помислим за е, инструмент, с който да решим съществуващите проблеми в момента, но не с е, инструмент, който е по-лош от тези, с които разполагаме в момента. Нуждаем се да бъдем съвсем наясно. Нуждаем се от добро законодателство и от добри законодателни предложения. Това е нашето становище. Професор Силер. Професор Зилер. Ще си позволя да направя няколко бележки, започвайки с цитат на Гиом Лета Ситюрн. Дизе в français, parce qu'à l'époque c'était la langue utilisée, Гиом Мълчаливецът. Той казал на времето на френски. Не е необходимо да се надявате, за да започнете нещо, нито за да успеете, за да бъдете настоятелен. Мисля, че е, парламентът е проявил достатъчна настоятелност. Е, сега е време други да действат. Е, съгласен съм с е, професор Хардън. Въобще тук не става дума за едностранен, еднообразен подход е, към. Е, различни ситуации, не подаващи се на подвеждане под общ знаменател. Е, мисля, че е, в момента не е възможно е, да се приеме акт в този смисъл и проектът не е такъв. Целта на съдържанието на този регламент е да се зададат точни правни норми за ситуации, в които сме констатирали нормативна празнота, а такива констатации има. Изходили сме от сходни разпоредби в отделните отрасли на общностното право и така се опитваме е, да е, напреднем. Много благодаря на е, господин Лега за това, че уточни, че изразява лична позиция, а не позиция на съвета и много се радвам, че той каза неща, които и аз самият съм писал при анализа си на член 298. Много важен е тук един детайл. Аз съм външен консултант, макар и да съм сътрудничил много тясно с работната група. Мога да кажа като външен консултант, е, че дискусията днес сутринта показва, че има общ интерес към съществуването на такъв проект. Говорим сега за съществуващ текст. Е, сложили сме пръст върху една голяма рана и аз е, много се радвам, че не упражнявам административна функция, защото трябва да се започне от това, какви са правилата, които следва да бъдат прилагани. Едва тогава ще се стигне до по-добро определене на отделни понятия. В началото е, трябва да се тръгне с общото намерение и тогава да видим дали ще търсим функционална или органична дефиниция или какъв вид дефиниция ми е необходимо. Е, смятам, че проектът на парламента дава възможност да се започне работата и силно се надявам, че комисията ще предприеме по-нататъчни действия, за да доизясни подробностите. Благодаря. Не виждам други желаящи за изказване, поради което искам да дам думата на госпожа Халтала за заключителни слова и обобщение. Thank you very much, Chair, and thank you uh, for all the speakers. I believe that да, благодаря. Благодаря на всички е, наши оратори и участници в дискусията. Господин Силер е, каза нещо много важно. Парламента е, трябва да бъде много е, постоянен, много настойчив, е, е, е, да продължи да е, настоява. Е, и омбудсманите също го подчертаха, и бившия, и представителя на настоящия. И в това отношение аз много благодаря на всички, които участваха активно в работата по проекта. И благодаря и на правната служба на парламента. Професор Зилер правилно посочи, че ние в момента всъщност приканваме и останалите институции да а, осъзнаят, че парламентът а, всъщност е истински заинтересован на институционално равнище да се проведе тази дискусия, която започваме днес. А, трябва да кажа, че а, днес чух все пак по-конструктивни и критични бележки, отколкото а, крити критичните бележки в миналото. Радвам се, че преди време ние приехме една резолюция и сега ще можем като анекс към резолюцията, като приложение да допълним извършеното и приетото вече от парламента. На две основни теми и два основни въпроса всъщност са включени в регламента и те бяха и обект на днешната дискусия. макар че обхватът, приложното поле е ограничено, ако приемем този регламент, то ще съответства с ще съответства на останалите разпоредби в европейското законодателство. Ще бъде по-лесно и за бизнеса, и за профсъюзите да установяват контакт е, и да поддържат контакт и да взаимодействат с европейските институции. Това бе подчертано вече и от е, представителите на е, бизнеса и на профсъюзите. И госпожа Гарсон, и госпожа Гимбър говориха за това, че Съществуват различни е, колективни организации, различни е, предприятия и обединения на е, промишлеността, е, които са заинтересовани от е, една по-ясна е, правна основа за взаимодействие с е, институциите на Европейския съюз. Тоест не става дума само за е, интерес от страна на Европейския парламент Никой в крайна сметка, който работи по този проект, не е искал да се установи някакъв най-малък общ знаменател. Не, ние винаги сме се стремили само да посочим ясно принципите, които ще допринесат за една действително по-прозрачна, по-отворена, по-ефективно действаща администрация на Европейския съюз. Нека да ви кажа Какви са празнотите, които а, са идентифицирани до този момент? А, има и доклади на Европейската сметна палата, в които те се посочват. Необходимо е на основата на установеното и от Сметната палата и от нас да помислим за едно по-добро законодателство. Липсват действително съществени ключови документи за решаване на определени случаи по един по-бърз и ефективен и прозрачен начин. И ние в рамките на Европейския парламент сме установили също, че липсват правила в редица случаи. В никакъв случай не желаем знаменателят да бъде най-малък. Не Необходимо е в никакъв случай да пренебрегваме или да избягваме съда, не, но да се опитаме да създадем чрез едни ясни правила възможност за решаване на част от проблемите в досъдебна фаза, както се казва. И на това място трябва да кажа, че съм много щастлива и доволна за това, че можех да се опра на работата, извършена от моя колега Луиджи Берлингуер. Защото предисторията е дълга, около 10-15 години, преди да се постави на масата този проект за администрацията на институциите, службите и агенциите може би най-същественото, което бе подчертано от много от ораторите днес, е, че по-доброто законотворчество или законодателство изисква по-добро регулиране, по-добро прилагане да, и това е всъщност в интерес на европейските граждани и това според мен очакват и то напълно основателно европейските граждани от нас. Ние ще продължим работата с подкрепата на колегите, които и до сега работиха с нас, с подкрепата и на колеги, които са работили в предишния легислатурен период и на чиято работа можем да се опираме. И разчитаме на това, че след внимателно проучване и комисията ще приеме, че трябва да се предложи такъв проекторегламент. Благодаря ви госпожо докладчик. Нека от името на всички членове на комисията по правните въпроси да благодаря на всички оратори днес, да им благодаря за участието в дискусията, за техните презентации. Благодаря и на докладчика и на е, екипа от работната група. И сега ще приключим с е, изслушването, но ще продължим с е, заседание на координаторите, така че ще помоля е, онези от вас, които не спадат.